Скъпи колеги, в момента в залата са само колежки. Най-сърдечно ви приветствам с добре дошли на следобедното ни заседание. Току-що казах на комисар Ансип, че признавам, че ми е особено неудобно когато сред нас е комисар, тук в залата да присъстват трима колеги. Безсрамно е това според мен. Господин комисарят каза, че въпреки това можем да проведем разговора си. Междувременно колегите са четирима. Казахме си, че ще проведем разговора си в поинти на обстановка и че унези, които не са участвали в дискусиите, просто са пропуснали нещо. Онези, които закъсняват, ги наказва животът. Както знаем, господин комисар, добре е дошъл. Радвам се, че сте тук. Днес предстои да разменим мнения в рамките на така наречения структуриран диалог. Всички знаем, че в момента в областта на законодателната дейност по отношение на цифровия вътрешен пазар се наблюдава много силна динамика. Вчера започнаха тристранните разговори за директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Днес в Комисията по култура гласувахме и по текста за авторското право. Разполагаме и с по-широки правомощия по отношение на директивата КАПСАТ за спътниковото излъчване и кабелното препредаване. Всичко това са теми, по които тук в парламента се водят много оживени спорове. Допускам, че и в съвета ситуацията не е по-различна. Допускам, че и там се спори оживено. В бъдеще ще се обсъждат въпроси като цифровите умения и компетентност в боравенето с медиите сред нашите граждани, така че Европейският съюз да може да се справи с бъдещите предизвикателства в економиката, в областта на пазара на труда и в обществото. Господин заместник председател Ансип, давам ви думата за уводни думи в рамките на около 10 минути. Надявам се, че последващите дебати ще са интересни, както и че междувременно към нас ще се присъедини някой друг колега. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни, господин комисар. Имате думата. Благодаря. В средното училище и в университета учих немски язик, но междувременно съм забравил всичко. Струва ми се, че разбирам, но всъщност не е така. Не винаги е така, За това предпочитам да се изкажа на английски. So, uh... И така, радвам се, че съм а, тук да говорим за а, цифровите въпроси с някои от членовете на Комисията по въпросите на културата. Срещахме се по-рано почти всеки ден. Миналата седмица в Естония имаше фестивал, където се срещнахме отново с вас. Фестивал, танцов фестивал – Като говорим за цифровите проблеми, не трябва да се забравя, че преди две години, през май, оповестихме стратегията за цифровият единен пазар. Имахме 16 цели. В рамките на тази стратегия има 35 различни предложения, включително 21 законодателни предложения. И благодарение на комисията а, по култура и образование а, работата ни се оказа много успешна. Европейският парламент и Европейската комисия, когато говорим за въпросите на цифровизацията, винаги разговорът върви лесно. Както знаете, премахнахме а, таксите за роминг. Хората няма да плащат вече е, повече и ще имат е, достъп е, до информацията, за която са платили, дори когато пътуват. По-рано, поради редица инструкции, това не беше възможно, но до година хората ще могат вече да гледат любимите си филми, телевизионни сериали, музика, аудио, книги, видеоигри, спортни състезания, футбол, мачове е нещо, което е особено важно. Всичко това от другите страни членки. Успяхме да постигнем и споразумение за пазарната споразумение. Жалко беше, че след като, три години след като подписахме споразумението, то не беше още ратифицирано. Имаше някои институции, които трябваше да подпишат, страни членки да подпишат и комисията, кой да подпише, кой да не подпише. Имаше редица въпроси, сега вече всичко е ясно трябваше да осигурим достъп до дигиталното, до цифровото съдържание за незрящи. И сега вече този въпрос е решен. Трябваше да говорим и за блокирането по географски признак. Предложение на Европейската комисия – когато става дума за онлайн услугите, трансграничните онлайн услуги. Примерно услуги, които се идват от други страни, пък се потребяват на място, например като наймането на коли. В момента в Европейския съюз положението в тази област не е добре. Един преглед на пазарните навици се оказа, че са много Малък брой хора, които са се опитали да купят в чужбина по този начин, не са могли да го, са могли да го сторят. Много, които са опитвали потребители да купуват от Германия, от Франция, поради техният IP адрес не са били допуснати други, които пък са получили достъп, не са могли да се регистрират, пак защото IP адресът им е бил от страни, които не се допускат до този пазар, например от Естония. Значи трябва да намерим решение и на тези въпроси. Направихме своето предложение, но въпреки това 56% от тези, които а, а, са се опитвали да, купят, да правят трансгранични покупки, не са успели да го направят, въпреки че имаме СЕПА в Европейския съюз, кредитните им карти се оказват неприемливи от една страна в друга. Трябва също да се заемем с, с реформата на авторското право. Това досие, а, не, не знам защо в него не е водеща от вашата комисия, защото той изцяло е има отношение към културата. Но във всеки случай гласа на вашата комисия трябва да бъде чут. Като говорим за директивата за авторските права, трябва да кажа, че Основно е, е, е въпроса с, с а, така нареченият value cap. Има различни платформи, някои се дължат с, с абонаментни такси, по 14 милиона потребители и а, 2 милиарда, милиарда абонати годишно имат такива платформи а други платформи един два милиарда оборот, един милиард, един милиард потребители, а пък приходите, а пък това, което отива по авторски, за авторските права е само 600 хиляди. Тоест, тези платформи не плащат така, както трябва на авторите. И това е тема, която трябва да се бъде обсъждана и във вашата комисия. Правата на издателите, авторските и сродните им права. Знаете, в Испания и в Германия имахме подобни случаи. И издателите смятат, че ако ще има правила, които да въжат в целия, трябва, ако има правила, които да въжат в целият Европейски съюз, това ще спомогне за тяхната работа. Но за мен най-важното е да включиме много ясни изисквания, хипервръзките да останат основно основно, връз, основно положение в интернета. Говорим за хипервръзки, така наричате hyperlinks. И в страни, където вече има а, достатъчно съдебна практика по този въпрос. И трябва да се посочи, че това съдържание, което е свързано чрез а, такива е, е, е, линкове, то е уредено, обаче журналисти, издатели, автори, фотографи не получават дължимото. Или примерно звукозаписните компании, фирми – те пък не получават много пъти дължимото за авторски и сродните им права, защото не си го, и поис, си го поискали. Много пъти ползването минава през посредници. Сега обаче те започнаха да протестират. Казват, някой използва нашите материали без да плаща. И те смята, че тези така наречени сродни права на авторските създават възможности за постигане на споразумение при преговорите, тъй като при тях има по-голяма равнопоставеност. сега, въпросът е за data mining, т.е. използването на големите масиви от данни за намиране на отговори на определени въпроси. Както знаете, това е новаторски инструмент. Когато става дума за научни статии, които се основават на този метод, възниква проблемът. И то главно поради практиката в Обединеното кралство, защото там те имат най-либералните правила за дейта майнинг. Не мога да се съглася обаче с докладчикът Комодини, защото според мен да се пледира за още по-либерални решения, отколкото нези в Обединеното кралство, е, е нещо, което може да унищожи съществуващият бизнес модел, който работи достатъчно добре. Има значи, достатъчно добри отношения между издателите, научно-изследователските институции и съответните научно-изследователски фирми. Мисля, че тук няма да е необходимо да се месим. разбира се, трябва да бъдат защитени авторите. Според мен, нашето предложение за Data Mining е дори по-либерално от правилата в Обединеното кралство, но то предлага изцяло да се промени системата и аз не мисля, че е, не мисля, промените е, ще бъдат е, плодотворни, ще бъдат обосновани. Господин Ферхайен и господин Пълноврат отговарят за това досие. Вече цели триалога проведахме. Надявам се, че ще постигнем единодушие. Ще се споразумеем и по този въпрос. Но не съм особено доволен с процесите, които се наблюдават, особено в страните членки. примерно страни като Финландия, Швеция, Дания, Белгия, Люксембург, Нидерландия, Ирландия и Обединеното кралство. Ако някои страни не са доволни от това, което става, значи то не е достатъчно добро. Трябва да се опитаме да стигнем до общо разбиране на проблема. Ако някой не е доволен, това не е добър знак. Трябва да поговорим и за медийната програма, важна за всички ни, но особено за вашата комисия. Творческа Европа е отлична инициатива, но не знаем какво ще стане с приемането на следващата финансова рамка, защото Брексит създава една значителна несигурност и е трудно да се предвиди колко средства ще има последващата финансова рамка, но за медийната програма със сигурност инвестициите трябва да се увеличат. 100 милиона годишно за, за медийната програма и аз мисля, че необходимо е да се окаже подкрепа на филмовата промишленост и там е необходимо също още 100 милиона годишно, за да може да се помогне на филмовите продуценти да се конкурират с останалия свят. Трябва да инвестираме и в, в цифровите умения. Знаете, имаме такава програма Цифрови умения за Европа – и повечето страни членки вече имат разработени национални стратегии. И благодарение на тази инициатива вече всички разбират, че цифровите умения са основни умения, те не са нещо по-специално или извънредно. През май беше започнат преглед на стратегията за цифрови единен пазар. И то съсредоточавайки се върху определени негови части, а именно проблеми киберсигурността, економиката, информационната економика, а също така и платформите. И когато говорим за платформите, това разбира се има връзка с вашата комисия. А, днес говорим за връзките между бизнеса и платформите за е, е, интернет търговия. Малкият бизнес, древния бизнес се оплаква, че те не са равнопоставени при преговорите с големите платформи и за тях е понякога дори трудно да разберат а, от какви правила се ръководят тези платформи. Някои малки предприятия не разбират как да рекламират собствените си услуги, и откъде да намерят съответните пазарни лостове. Искаме да внесем по-голяма яснота в тези въпроси, за да се прекратят непочтените бизнес практики. Говорим за нарушаване на правата върху интелектуална собственост и редица други проблеми. И тук винаги опираме до принципа Задължение е, достатъчна грижа. Има някъде съдържание, е, примери, неща, които властите не допускат. Но е, какво какво е важното в случая? да регистрирате домашния си адрес и IP адреса си, IP адреса си или и какво друго а, се изисква, не винаги е ясно. Много пъти, когато съдържанието е неприемливо, онези, които са го качили, а, обещават да го свалят, друг път те твърдят, че то е напълно законно и трябва да остане. Дори аз самия понякога аплодирам съдържанието на качено на някои платформи, защото според мен то е 100% законно, а някой а, е, друг иска да бъде то свалено. Добре, ако от моята платформа някой иска да сваля нещо, което съм качил там, а, какъв, а, е, какви са начините да се защита е, по съдебен или по друг ред? Когато говорим за економиката на, информа, информационната економика, трябва да кажем, че в Европейския съюз положението в момента не е особено добро. Имаме 56 различни закона в 21 страни членки. И трябва да кажа, че тук става дума за един една улица без изход, един тупик данните, които се събират в някои страни, има опасност да бъдат, да застрашат съществуването на дребния бизнес. Но за малките предприятия, за тези, които започват не могат да имат 21 центрове в 21 страни членки, както това могат да направят големите фирми. И а, в такъв случай някой казва, може да си каже дали да остана тук или да отида а, в Съединените щати, където има 300 милиона потребители и пазара е единен, свързан. Значи, ако искаме да се справим с тези проблеми. Може да се намали цената от 7 милион, милиарда и 2, 200 милиона. А, а, даже достигате цена до 8 милиарда. Както виждате, много пари. Сега за си, киберсигурността. киберсигурността има отношение и към работата на Комисията за култура. Сътрудничеството между престъпните групи е чудесно, абсолютно, абсолютно плодотворно и обмена на данни между престъпните групи е много добро. Те сътрудничат отлично. Не такова е сътрудничество обаче между правоопазващите, правоприлагащите организации. Там няма безпроблемен обмен на данни и сътрудничество и координация. И трябва да кажа, че престъпниците винаги успяват да наймат по-добри адвокати от законните институции. И затова ние решихме да подемем нова стратегия за киберсигурност. Още през 2013 година започна тази работа. И някой би казал, 4 години само са минали от тогава и вече мислите за нова стратегия. Но сега положението е радикално променено. През 2013 година вече не съществуваше интернет на вещите. А сега вече в Съединените щати имаме такива примери. И, а, и виждате при а, така наречения denial of service, т.е. атаки, а, които а, правят невъзможно ползването на определени, на определени а, услуги, вече имаме няколко такива примера в Съединените щати е, и пък и други примери за киберпрестъпност. Председателката, благодаря ви, господин комисар. Посочих към часовника, защото разменяме мнения в рамките на структуриран диалог. Диалогът предполага размяна на мнения и позиции. Казахте ми преди това, че трябва да ни напуснете в 4.20 и за да можем да проведем наистина диалог, трябва да следим времето. Първо искам да дам думата на координаторите ни по за 2 до 3 минути. След това ще могат да се изкажат и всички останали, които искат да го направят. Сабина Верхаен. Благодаря. Благодаря, комисар Ансип, че се отзовахте на поканата ни. Благодаря, че изявихте готовност да встъпите в диалог с нас. Много се радвам, на някои от нещата, които казахте, тъй като те отговарят до голяма степен на позицията ни по авторското право и други теми. Има един въпрос, по който бих искала малко по-подробен отговор от вас. Най-вече, що се отнася до аудиовизуалното съдържание и директивата КАПСАТ, тук в нашата комисия говорим за териториалното управление на права, най-вече във филмовата индустрия за производството на творческо съдържание в териториален контекст. То много силно всъщност зависи от териториалния контекст, а на този принцип се противопоставя блокирането на достъп до, на географски принцип. Този аспект в момента не се съдържа в съответната директива. Предвиден е в клаузата за преразглеждане. Предвидено е да бъде включен в клаузата за преразглеждане и на директивата за аудиовизуалните медийни услуги. Искаме да има такива гаранции за сектора, така че и в бъдеще културното многообразие да се запази. Става дума за културното многообразие в филмовата индустрия. Каква е позицията на комисията по въпроса? На моменти ми липсва ясна позиция от страна на комисията по отношение на териториалния принцип в сектора на аудиовизуалните медии. Силвия Коста. Благодаря. За нас беше удоволствие да се срещнем с представители на естонското председателство тази сутрин. Комисията по културата участва в работата в аудиовизуалния сектор. Проблеми има свързани с трансграничния достъп. Има изразени безпокойства, свързани с насърчаването и закрилата на културното многообразие, както и признаването на границите. Също по въпросите на разпределението на радиочастотния спектър, преносимостта, авторското право. Вие споменахте също за киберсигурността и за предприемането на действия. Но какво се предвижда? Ще се сключи някакво споразумение? Вие споменахте месец септември. Ще се работи ли по някакво споразумение или по-формален документ, където да залегнат правила, или пък това ще бъде някаква форма на кодекс на поведение? Киберсигурността е нещо, на което държим много, особено, що се отнася до закрилата на детето. Необходимо е да обърнем внимание на рисковете, когато става дума за образователно съдържание, не само за културно съдържание. аудиовизуалните продукции. Как може да се приложи модела за устойчивост във връзка с продажбите, с спазване на принципа на териториалност при продажби отвъд граница. Европа е център на производство. Виждате ли някакви други устойчиви модели на производство? Авторското право е нещо, което допринася за конкурентоспособността, не само за авторите. Яна, благодаря. Имам чувството днес, че се намирам в естонския национален парламент. Е, тази сутрин слушахме двама естонски министри, но аз няма въпреки това да мина на естонски язик. Благодаря ви за презентацията, беше много интересна. Аз съм докладчик в сянката, сянка по директивата за аудиовизуалните медийни услуги, както и за авторското право. Имаме директивата за електронна търговия, имаме директивата за аудиовизуалното медии, за, имаме капсат и прочие. Понякога има препокриване, например, дефиницията на платформи в директивата за аудиовизуалните медии и генерирани от потребителите съдържания. Има различно определене на, на това понятие в директивата за авторското право. Това са само няколко примера. Така че има различни дефиниции в различни регламенти, които минават през различни парламентарни комисии и така се създава бъркотия. Понякога оставам с впечатлението, че в този парламент е необходимо да има отделна комисия, която да изчиства всички тези неща. Някой е в културата, друго комисията по култура или в някои други комисии. Виждате ли някакви възможности да се създаде рамка, за да се разглеждат тези проблеми по един по-комплексен начин? Госпожа Тропел. Господин Ансип, радваме се, че сте тук и че споделите вашето мнение. Ще започна с една обща бележка. Близо десетилетие ние водим едни и същи разговори, а именно как да запазим свободата на интернет и всички свободи, на които се радваме от една страна и как да имаме интелигентно регулиране Ние многократно сме обсъждали тези въпроси. Има различни гледни точки. Искам да се спре на три неща, които са свързани с този общ въпрос. Те са интересни за мен и за всички нас. Радвам се, господин комисар, че вие говорите за авторското право и казахте ясно, че комисията иска да запази свободните връзки. Това, което гласувахме в Комисията по културата е в тази насока. И че трябва да се предвиди някакъв разумен дял за ползване от журналистите. Това, което Сабиня е каза за териториалния принцип е и за цифрови единен пазар. Ние нямаме нови модели, ние търсим начини да финансираме и рефинансираме европейски филми и не бива да допускаме да се разрушава съществуващата система. Напоследък говорихме за неоправдано блокиране на географски принцип, но искам да питам какво може да се счита за оправдано блокиране на географски принцип. И на последно място за разликата в стоеността. Радвам се, че комисията направи това предложение, тъй като така се обръща внимание на изкривяването на пазарите между големите американски платформи и предприятията в Европейския съюз. Има по-различно третиране на Google, на YouTube и така нататък. Когато говорим за технологии за идентификация, това означава да се премине към общо филтриране на интернет. Можете ли да кажете нещо повече за това? Благодаря. Благодаря. Няма други желащи за момента да се изкажат, затова нека и аз задам един съвсем кратък въпрос. Говорихте за цифровите умения, заявихте, че комисията ще излезе с предложение в тази област? Законодателно или незаконодателно ще бъде това предложение? I didn't see it. Sorry. Mm-hmm. Grazie. Uh, pochissimi secondi per... Благодаря ви. Искам да ви отнема само няколко секунди. Искам да кажа, че съществува едно нарастващо а, възприятие на базата на това, което хората четат а, в а, медиите. Как а, ще направим така, че огромните възможности, които предлагат цифровите платформи, ще могат а, по някакъв начин да станат по-безопасни. И тук в частност имам предвид а, фалшивите новини. По какъв начин да не допуснем изкривяване особено в сферата на образованието и на обучението, да не се допусне подвеждаща информация. Разбира се, ние практикуваме а, свобода на информацията, но има и опасности, които могат а, да имат сериозен ефект върху разбирането на хората. Особено, що се отнася до по-уязвимите категории а, лица, и децата. Луиджи Моргано. Благодаря ви. Имам два кратки въпроса. За цифровите високи постижения. Ние многократно сме обсъждали този въпрос и проблемът е, е свързан сега с конкретиката. Какви действия възнамерявате да насърчите. От март настоящата година на Евробарометър а, има едно проучване, свързано с нагласите във връзка с а, цифровизацията и автоматизирането на ежедневието на хората. Участниците в проучването а, проявяват а, позитивно виждане относно цифровите технологии и че те създават повече възможности. Но имаше и два критични момента. Участниците в проучването казват, че са песимистично настроени относно прилагането на изкуствения интелект и как това ще се отрази върху пазара на труда. всеки седми е, счита, че така ще се отнемат работни места и че ще се губят повече работни места, отколкото ще се създават. Затова хората не са а, толкова ентусиазирани относно използването на роботи, колкото са били през 2014 година. На следващо място неприкосновеността на личния живот и сигурността. Бихте ли казали нещо повече в тази връзка, особено като се има предвид това, върху което ще работите през едните месеци? Джули Уорд. Благодаря ви много. Две неща. Първо, за жените и второ, за младите хора. Бихте ли казали за някои конкретни инициативи, които предприемате, за да насърчите по-доброто представителство на жените в цифровата сфера, в научните дисциплини, е, знаем, че жените са много слабо представени. Как може да се подобри ситуацията, как може да се гарантира по-широко тяхно участие, да се постигне баланс между половете. На второ място, младите хора всъщност са собственици на този цифров свят. Те са родени в него, не се страхуват от него, те а, са новатори. Вслушваме ли се в а, тези млади хора, както трябва? изслушваме ли ги честно, какви възможности можем да им създадем за участие по-широко, да осъзнаят те своята сила в цифровата сфера, тъй като това е важно и когато става дума за тяхната заетост. Аз а, работя много а, тясно с, с младите хора. Те са представители на цялата младежка общност. Господин комисар, имате думата. Благодаря ви. Бяха поставени толкова много въпроси. Надявам се, че ще има и втори кръг. Надявам се, че ще можем да мерим време за втори кръг, но не знам точно как. За IGF младежи. Този въпрос беше поставен и вчера. Аз казах тогава, че съм готов да се срещна с младите хора от този форум. Изключително важно е да ги обучаваме в цифрови умения на много ранна възраст, още в детската градина и този въпрос да бъде включен в учебните програми на абсолютно всички нива. Това е от ключова важност. Вие казахте какви конкретни действия насочени към по-младите хора обмисляме. Всички знаете, за седмицата, която организирахме в Европейския съюз. Ние разчитаме на тези млади хора, които участват в тези прояви. Те вече са стотици. Много хора считат, че кодирането е, е нещо, с което се занимават малко по-страни хора и че това не е нещо, което правят хората в реалния живот. Но аз съм видял толкова много момчета и момичета, които създават нови игри, компютърни игри. На 8, 10 годишна, 12 годишна възраст. И ние трябва да ги насърчим. за да могат те да освоят тези цифрови умения в най-ранна възраст. Доста често считаме, че възрастните хора са прекалено стари, за да овладеят тези цифрови умения. Според мен обаче това е погрешно мнение. Всички хора са готови да използват тези новаторски решения базирани на интернет, стига те да се подават на лесно боравене. Хората искат да използват тези възможности, които се предлагат в интернет и те искат подобни решения от различни институции или пък частни доставчици. За баланса между половете когато говорим за ИКТ индустрията. Това е реален проблем. Можем да кажем, че около 80% от работещите в този сектор са мъже и едва 20% са жени, които са заети в този сектор. По какъв начин можем да им предложим по-добри възможности, така че да могат да съчетават семейния с професионалния живот. Това остава много важен въпрос и за Европейската комисия. Доста често хората се боят от цифровизацията, от роботите, боят се от изкуствения интелект – Хората казват, че сега роботите или е, изкуствения интелект ще им иземат работните места, но аз е, вярвам в е, прогреса, който винаги създава повече работни места, отколкото унищожава. Преди 100 години в Съединените щати са имали 11,5 милиона фермери, сега имат едва 890 хиляди фермери в Съединените Американски щати, но производството през тези години е нараснало много бързо, както и ефикасността се е подобрила дори в още, а, с още по-бързи темпове. Само преди 10 години в САЩ са имали 699 хиляди факс а, а, работещи в сектора на факс машините, колко работят на сегашния етап. Така че аз вярвам в напредъка. Аз лично зная, че всеки път, когато получа някакво много устройство, iPad, мобилен телефон, смартфон, се изисква от мен да работя повече. Аз съм на разположение 27, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Сигурно това се отнася и за вас. Затова не трябва да считаме, че ще се загубим работните места, защото ще бъдат заети от роботи. Но хората се боят, че могат да загубят работата си. Те имат основания за тези опасения и определено някои от тях ще загубят работата си. Европейските институции, националните парламенти, общините, бизнеса, предприятията, предприемачите, всички те те трябва да превърнат в реалност ученето пред целия живот. Сега това звучи малко като добър лозунг, но трябва да се превърне в действителност, тъй като определено в някои области хората ще загубят своите работни места. Доста често хората искат да се а, налагат а, такси за роботи или изкуствен интелект. Мисля, че това не е добра идея. В този iPad а, има поне а, двама преподавателя, един мъж и една жена. Аз използвам а, една много добре адаптирана езикова програма за учене на френски язик. Същото може да се каже и за изкуствения интелигент. Ако не може да запомните нещо, тази програма ще, ще ви кара да повтаряте, да повтаряте тази дума, да правите изречения, отново да я повтаряте. Дори хора като мен най-сетне ще запомня тези думи. И така, имам един преподавател, една преподавателка. И как можем да наложим данък върху това? Имаме корпоративен данък, имаме данък върху а, личните доходи, можем да облагаме с данък всичко, върху абсолютно всичко можем да налагаме данъци. Но смисълът на данъчното облагане не трябва да е само да събираме повече приходи, но и да се оказва известно влияние върху процесите. И когато се опитваме да налагаме данъци върху роботите, ще създадем спънки пред новаторството. И трябва да имаме предвид. виждаме, ето този влак вече се движи, набира скорост. И ние трябва да решим дали да скочим на този влак или пък да му помакаме отдалече и да го изпуснем. Ние не можем да спрем прогреса. Ако ние няма да използваме роботите, някой друг, някъде другаде ще ги използва, така или иначе. И няма връзка между нивата на безработица и въвеждането на роботи. В Германия, например, броят на роботите на глава от населението е най-висок в целия Европейския съюз. Знаем, че безработицата в Германия е една от най-низките в Европейския съюз. Благодарение на роботите можем да кажем, че можем да преборим с офшорните дейности. Ние знаем, че сега циклите са много по-кратки, затова производството трябва да бъде много по-близко до конструкторите, до инженерите, до учените. В Германия, например, Адидас построи нова фабрика. Те не са освободили хора, но производството нараства с главоломни темпове. About robots, about така че този оншоринг има такъв ефект. Ние трябва да създадем възможност за освояване на цифрови умения и от възрастните хора, не само от младото поколение. На следващо място за фалшивите новини. Това е горещ въпрос навсякъде, не само в Европейския съюз. Платформите са тези, които трябва да се справят първо с тези фалшиви новини, но и политиците, Европейския парламент, комисията също трябва да се справят с тези проблеми. Следва да имаме предвид, че доверието е едно, една от най-големите ценности за платформите. Ако хората не вярват на тези платформи, те няма да ги използват. Преди 10 години в Естония вестниците получаваха е, информация 90% от анонимни източници. Но хората не могат е, да вярват е, на подобни анонимни коментари. И преди няколко години, отново говоря за Естония, решиха, че 90% от контактите в тези вебсайтове са свързани с съдържанието. Едва 10% са заради коментарите. Защото хората не могат да вярват на подобни анонимни коментари. Ако има само фалшиви новини в някои платформи за социални медии, например, те ще доминират, тогава хората сигурно ще преминат към други източници. няма да се доверят на тези платформи. Ето защо тези платформи са първите, които трябва да се справят с фалшивите новини. Това не означава обаче, че ние като политици не трябва да обръщаме внимание на тези проблеми. Многократно съм казвал, както споменах и днес в началото, че ние ще направим предложение за прилагане на принципа за задължение за полагане на повече грижи, за по-голямо внимание. Това се отнася и за фалшивите новини. Сега хората искат да използват висококачествени медии и доколкото аз разбирам, на тези неща трябва да се гледа много сериозно. Преди повече от 100 години някой каза, е казал, мисля, че Ебрахам Линкълн или някой друг, както твърдят други, не е бил той. Но така или иначе е казано, че можете да излъжете всички хора понякога или някои от тях, но не можете да лъжете всички хора едновременно, винаги. Ние трябва да вярваме на хората, да разчитаме на здравия разум, и фалшивите новини са нещо лошо, но едно Министерство на истината е нещо още по-лошо. Аз зная за какво говоря. Не само в Европейския съюз е, е има проблем, има големи американски компании, които не плащат е, достатъчно е, на музикантите и те водят подобни дебати и в САЩ. Музикантите и в САЩ не са доволни и се оплакват, е, е, че не получават адекватно възнаграждение. Тук в Европейския съюз ние сме изправени пред същите проблеми, пред които е, са изправени и в Съединените Американски щати за оправданото и неоправдано блокиране на географски, по географски признак. както и справедлив дял за журналистите и прочие. Много различни въпроси бяха поставени, свързани с геоблокирането. Мисля, че може да е оправдано, когато само 35% от тези, които искат да купуват някакви материални стоки, от друга държава членка са в състояние успешно да сключат сделка. Ако искам да купя тази бутилка вода тук в Белгия, трябва да се доверя на етикета 0 калории и трябва да съм сигурен, че бутилката съдържа вода. Никой не може да, да каже, че, например, една бутилка вода е предназначена само за естонците по никакъв начин никой друг не може да се я закупи и че в никой случай няма да ви продадем а, тази бутилка вода. Това би било голям скандал, ако някой каже не. Когато аз искам да купя тази бутилка вода тук в Белгия, физически. Но ако искам да купя същите стоки и услуги от друга държава, онлайн, има стотици извинения, за да ми се откаже. Дали това е оправдано? Не, не мисля, че е. За някои търговци е по печелившо да има фрагментиране на Европа за да могат да искат различни цени за различните региони. Когато ние предложихме решаването на проблема с геоблокирането, имахме предвид цените. Не искахме отнакяване на тези цени, а само за равноправно третиране. Никой не иска тези стоки и услуги да се продават в целия Европейския съюз. Говоря ви за пасивни продажби. Ако аз искам да купя този конкретен продукт, и ми се откаже, това ще бъде акт на дискриминация на базата на националност. Ако ми кажат, не, не, не можете да купите, това не е за вас. Само за хората, които живеят тук. за принципа на териториалност. Аз многократно съм го казвал, но ще го повторя и съм готов да го повтарям до безкрай. Ние трябва да защитим териториалния принцип. Аз съм от малка Естония и, както знаете, ние произвеждаме а, също филми. Преди две години а, един филм ам, беше номиниран за Оскар, въпреки че не получихме Оскар, но бяхме номинирани. Това е добър филм. Но няма бизнес интерес да се купи паневропейска лицензия, за да се а, покаже а, тази естонска продукция, този филм в а, всички европейски страни. В Литва, Латвия, може Грузия, Полша да проявят интерес и това е. Може да има някои странни хора, които искат да гледат този филм и в други държави, но да закупят паневропейски лиценз, това ще е прекалено. Принципа на териториалност трябва да се запази. Вчера приведох пример за един сценарист в датския филмов институт. Се срещнах с него. Но ще приведа този пример с ваше позволение още веднъж. И така, аз бях в филмовия институт в Копенхаген на посещение – Имаше една дама, която седеше отдясно на мен и един мъж, който стоеше от лявата ми страна. Дамата е добре известна сценаристка, много известна. Тя направи много впечатляваща реч. Тя каза, че тази красива червена рокля е купила втора ръка и е платила 30 евро за нея. Роклята беше хубава, но само за 30 евро. След това каза, а, нейният автомобил а, е най-старият и най-грозен автомобил в Копенхаген. Когато получава заплатата си, тя може да се върне кредитите, които е взела предходния месец и на следващия ден трябва да започне да живее на кредит отново. Нейното послание беше ясно. Моля ви, променете системата. Авторите не получават справедливо възнаграждение. Тя беше аплодирана. След това мъжът, който седеше отляво на мен, беше облечен с а, един костюм, който не е струвал 30 евро, беше много добре облечен и той каза, не засягайте нашата система за авторско право, тя действа добре. Разбира се, и той беше аплодиран. И тогава аз се запитах, защо трябва да седя тук между тях. Те трябва да обсъдят тези въпроси помежду си. На първо място. И да постигнат някакво съгласие, и това да направят предложение тук в европейските институции. Така че има проблем и ние трябва да можем да решаваме тези проблеми. За неоправданото блокиране на географски признак трябва да имаме предвид, че онези, които обещават на инвеститорите териториална ексклюзивност, не са искрени на 100%, тъй като да, виждам, че времето лети. Трябва да имам предвид и втория кръг от въпроси. Знаем, че 20% от потребителите на интернет в Европейския съюз а, използват възможности за стигат до цифрово съдържание. Но 60% казват, че могат да използват безплатно свалени филмове чрез BPN или торент, безплатно за обикновените хора. Това не е голям проблем, но е голям проблем за авторите, тъй като те не получават заслуженото им възнаграждение. Пълна териториална ексклюзивност, абсолютна ексклюзивност – означава, че трябва да им бъде 0 или 100%. Е Но ако е нещо между, ако е да речем 20 или 68%, тогава, по моето разбиране, това ще означава едно относително разбиране за това какво се има предвид под абсолютна изключителността. Така че трябва да знаем къде се намираме, къде искам да, да стигнем. Ние искаме да караме хората да крадат. Ние трябва да осигурим законен достъп, законно закупено цифрово съдържание. Аз не говоря за безплатен достъп за всички навсякъде. Не, нищо подобно. Но днес ние нямаме тези правни възможности за достъп до съдържание. Да, говорим за а, преносимост. Е, това ще ни даде такива възможности. Филмови архиви в Германия, в а, а, Франция. Говорил съм с а, техните директори. Те имат а, хиляди цифрови филми. Има интерес да бъдат гледани тези филми. за да се осигури широк достъп до културното многообразие в Европейския съюз, но тъй като има ограничения, този достъп липсва. Културното многообразие е много ценно дори когато е заключено в архивите, но много по-добре, е, ако хората получат достъп а, до тези шедеври. Ние не искаме да унищожаваме съществуващия бизнес модел или принципа на териториалност. Това, което искаме, е да осигурим по-добър достъп на хората до цифрово съдържание, като разбираме, че същевременно трябва да гарантираме справедливо възнаграждение на авторите. Според нас това е възможно. Не е възможно да мислим само за едната част и да забравим за другата. Времето действително лети. Напълно съм съгласен, че трябва да запазим свободата на изразяване в интернет. Знаем, че след всяка терористична атака има опити да се регулира интернет да се създадат криптирани системи, но някой трябва да защитава свободата на изразяване, свободата на слово. За това трябва да има баланс между различните решения. Вие го знаете по-добре от мен. Яна Том спомена за многообразието, което е на лице от проблеми, свързани с интернет. Това е напълно нормално. Интернет е навсякъде. Цифровизацията е навсякъде. Ежедневието ни е цифрови... цифровизирано. И да решим всички тези проблеми с един единствен закон на практика е невъзможно. Но сте права напълно, че трябва да споделяме информация. между различните комисии, между държавите членки. Това сътрудничество трябва да е в много, много по-добро, отколкото е към момента. Комисията и принципа на териториалност, аз мисля, че вече заяви каква е нашата позиция. Трябва да защитим този принцип на териториалност. Културното многообразие отново, аз говорих вече за него. Въпросът за спектъра е твърде а, многообразен, също киберсигурността. Аз трябва обаче да тръгвам, тъй като има среща с японски министри. Някои от въпросите могат да останат за следващата ни среща. Сигурно съм пропуснал доста от въпросите, които зададохте, но това е. Благодаря ви за това, че ме изслушахте. И благодаря ви за въпросите и за споделените идеи. Благодаря ви. Благодаря за подробните отговори, които ни дадохте. Защото много дълго отговаряхте, не можахме да проведем и втори кръг от въпроси. Очакват ви министри от Япония. Знаем, че човек не бива да кара японските министри да чакат, тъй като те възприемат това почти като обида. Благодаря ви за това, че участвахте в днешното ни заседание. Има още много какво да обсъдим с вас. Мисля, че ще можем да го направим в близко бъдеще. Благодаря ви още веднъж, че се отзовахте на поканата ни. Пожелавам ви всичко най-добро за по-нататъчната ви работа. Надявам се, че ще продължим да работим заедно и в бъдеще. Господин комисарят, благодаря. Надявам се, че в бъдеще ще можем да си взаимодействаме ползотворно с парламента. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem letzten Tag. Преминаваме към последната точка от дневния си ред, не само за днес, но и преди лятната вакансия. Поръчахме провеждането на проучване на тема Европейската идентичност. Днес предстои да ни бъдат представени резултатите от това поръчано от нас проучване – то бе извършено тук на вътрешно ниво от тематичния отдел. Автор на проучването е доктор Маркус Пруч. Той междувременно се присъедини към секретарията на Комисията по култура. Днес ще се изкаже пред нас в качеството на заемал предишната си функция Проучването е на лице на немски, английски и френски език. Днес господин Пруч ще ни представи резултатите от него. Благодаря му, че се отсова на поканата ни. Преди да му дам думата, не бива да забравя да приветствам с добре дошъл Рупърт Матиус, нов член на Комисията по култура. Добре дошъл в Комисията по култура. Вие ще заместите Андрю Люър. Маркус, Сега веднага давам думата на Маркус. Благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми членове на Комисията по култура, госпожи и господа, благодаря ви за възможността днес да ви представя основните констатации от моето проучване посветено на европейската идентичност. Няма да се впускам в подробности за теоретичните и методологичните аспекти на това проучване. По-скоро ще ви дам накратко представа за констатациите си, както и за евентуални препоръки, които биха могли да проистекат от тези констатации. Съвсем накратко ще се спра върху това, което е в основата на проучването. Какво е в основата на това проучване? Какви въпроси си зададох първоначално, на които се опитах да намеря отговор? Първо, какво е колективната идентичност? Какви са присъщите характеристики на европейската идентичност и какви политики са били прилагани, за да се създаде общо европейско усещане за принадлежност? как също се сформира наднационалната идентичност в Европа. Опитвам се да отговоря на тези въпроси в проучването си, но в никакъв случай не възнамерявах да направя изчерпателен анализ по всички тези въпроси. Това не е възможно в рамките на около 45 страници. По-скоро се опитах да направя общ преглед на констатациите в тази област, да очертая някои от основните предизвикателства за общоевропейската идентичност и да проуча възможностите за създаване на общоевропейско усещане за принадлежност, като се спирам върху ролята на историята, историческата памет. Кои са моите основни констатации и препоръки? могат да бъдат обобщени в рамките на 8 точки. Първо, идентичността е най-трудният за сред най-трудните за определяне идеи. Много широко се използва терминът идентичност в науката и в обществените дебати. Използва се включително и в контекста на националните държави, както и на наднационални проекти, като европейския проект. Идентичността е идея свързана с връзката между отделните индивиди и обществото като цяло. Идентичността се отнася и до по-общи въпроси, като свързващата за обществата тъкан. Идентичността е една силно спорвана идея. Ако има изобщо нещо като пресечна точка в научните среди по този въпрос, то това е констатацията, че идентичността не е нищо фиксирано, а динамична идея. Идея, която може да се конструира или да се привнесе. Това въжи и за онези политически а, субекти, които най-често се свързват с понятието идентичност това са нациите. Един учен е изковал във връзка с това термина общности, които са плод на въображението. Става дума за Бенедикт Андерсън. Тази концепция е в основата нерядко на идентичността. Общностите обаче не винаги са плод на въображението. Можем да кажем, че идентичността не е нищо фиксирано в времето. Нито една иден... множеството възможни идентичности не е на по-високо ниво от останалите. Идентичността също така е и нещо, без което можем да просъществуваме. Колективната идентичност никога обаче не е нещо неуместно. Тя е ориентир за отделните индивиди. Също така източник на стабилност за политическите общности. Може да се създаде по тази логика нещо като обща споделена характеристика, която е в основата на една общност. Във връзка с това насърчаването на усещане за идентичност е необходимо условие за съществуването на която и да е политическа общност. Една политическа общност не може да съществува без обща идентичност. Би било абсурдно националните държави и Европейският съюз да не провеждат политика за създаването на идентичност. Без такава политика те не биха могли да се възприемат като политически общности. Какви са в такъв случай възможностите за създаването на политически общности на наднационално ниво? Това е деликатен въпрос, тъй като отправната точка са националните държави, но как можем да приложим модела на националните държави към наднационални структури, като Европейския съюз? Тук става ясно, че възпроизвеждането на националната идентичност на наднационално ниво крие както възможности, така и рискове. От една страна, националната държава е ключова отправна точка за разискванията за наднационални идентичности защо? Защото нациите, най-вече силните нации, са важен фактор. От друга страна, те са потенциален модел. Един от малкото модели за обединяването на разнородни социални групи в една общност. Тук обаче се крие и известен риск, а именно правенето на аналогии там, където това не е лесно. Защо? Защото Онова, което дава възможност за изграждането на национална идентичност, не е на лице е на общо европейско равнище. С други думи, не може едно към едно да бъде възпроизведен моделът на националната идентичност. Моделът на националната идентичност е добър и полезен, но не може да бъде възпроизведен едно към едно на общо европейско равнище. Какво тогава е същността на общоевропейската идентичност. Една такава идентичност трябва да е както културна, така и политическа. В научните среди а, често се прави разлика между Европа като културна общност, основаваща се на общи ценности, и Европа като политическа общност, основаваща се на общи демократични ценности и практики. В Германия това често се свързва с идеите на хабермаса, за конституционализма и патриотизма. Тези два аспекта имат своите основания. Европа като културна общност, например, копира модела на националната идентичност с всички проистичащи от него проблеми. Защо? Защото се очертават унези характеристики, които са в основата на принадлежността към дадена група. Многообразието на Европа може ли по някакъв начин да залегне в изграждането на идентичност възоснова на културни ценности? Има проблеми и с идеята за Европа като политическа общност. Тази идея често се смята за елитарна и абстрактна, Липсват и много от характеристиките на културната идентичност на национално равнище. Трябва да си отговорим на въпроса какви са механизмите, които ни карат да се чувстваме принадлежни към една или друга група, като например религиозния аспект. От какво се нуждаем тогава? Една културна идентичност, която да е съвместима с и подсилвана от едно демократично гражданско общество. Доколко тогава настоящите политики на Европейския съюз могат да допринесат за създаването на една такава идентичност. Тук се намесва необходимостта от подсилване на подхода отдолу нагоре. Защо? Защото още от самото начало на европейската интеграция европейските политики не са били особено последователни с течение на времето. Това се дължи на някои промени, както и на възприятието на политиките по отношение на идентичността, като прилагащи подхода отдолу нагоре. Във връзка с това, програмата Гражданство на Европейския съюз отбелязва промяна в парадигмата, тъй като е насочена към активното гражданство и гражданското общество. Тази програма е стъпка в правилната посока с оглед на подхода отдолу нагоре. Но Обхватът на тази програма, включително и в финансово отношение, не е достатъчен, за да се създаде една мащабна инициатива за европейско гражданство. Трябва по-различен подход, както на европейско ниво, така и на ниво държави членки. Какво може да се направи? в каква област на политика може да се предприемат действия. Мисля, че една от възможните области е историческата памет. Тя може да залегне в основата на европейската идентичност, въпреки че е била причина за много борби в миналото. Ако не можем да се споразумеем за миналото си, то ще ни е трудно да живеем в настоящето, ще ни е трудно да се справим и с бъдещето. Много различни са гледните точки върху историята в европейски план. Не можем да имаме общо тълкуване на историята, но можем да имаме общ подход към миналото си, към историята. Как можем да постигнем това? Може би, според мен, трябва да загърбим идеята за култура на спомена. Трябва да говорим за европейска култура на паметта. За да се изгради такава култура, трябва да има капацитет за поставяне на миналото в нов контекст. И тук се намесва нещо много важно. Не бива да сме предубедени по отношение на миналото, да го оценяваме предубедено. По-скоро трябва да има открити форуми за дискусии. трябва да загърбим идеята за едната историческа истина. Има повече от една историческа истина. Едни са фактите, но има повече от една историческа истина. За какво може да допринесе една такава европейска култура на паметта? Може заедно да станем по-отворени един към друг – и може да бъдат противопоставени една на друга различните национални истории. Тук се намесва ролята на образованието. Тя е изключително важна. Какво трябва да направим? Най-вече на ниво средно образование. Трябва да предоставим необходимите средства за висококачествено гражданско образование, в центъра на което да е европейското многообразие. Трябва да дадем на учителите и преподавателите необходимите инструменти да разглеждат историята в наднационален, в европейски контекст. Трябва да насърчаваме учениците към активно и критично гражданство. За целта трябва да се работи на ниво учебни програми и най-вече на ниво обучение на преподавателите. Един подобен метод на преподаване трябва да бъде поставен в по-широк образователен контекст. Не бива да се ограничаваме само с преподаването на история. Трябва да се създадат по-широки рамки в образованието, които да допринесат за една динамична гражданска и политическа култура. Мисля, че тя може да бъде насърчена на ниво Европейски съюз по линия на вече съществуващите програми, като например Еразъм. Така ще може да се приложи на практика принципът на просвещението, на използването на знанието за конкретни действия. В заключение ще се спра върху пет ключови момента. Европейското общество трябва да е добре информирано и критично. Трябва да се насърчи участието на гражданите. Те трябва да споделят отговорност за политиката не само на национално, но и на общо европейско равнище. Така може да се насърчи общо европейско усещане за принадлежност. Дали от това ще проистече действително европейска идентичност, не е ясно. Трябва да си отговорим на въпроса как, в какво се състои Европа и на къде е тръгнала тя. Това е особено важен в момента въпрос. В момента като че ли няма много големи шансове да се създаде общо европейска идентичност. Защо? Защото нямаме общ език, нямаме обща култура. Именно така традиционно се изгражда идентичност. Освен това, няма и ясно определено разбиране за другите. А ако знаем в какво се състоят, състои другото по-различното, ще може да се изгради и ясна европейска идентичност. Кое е едно от основните постижения на Европа от Втората световна война насам? Основното ни постижение е, че сме се отделили от империализма и расизма. И така разполагаме с един от най-ефективните инструменти за изграждане на общности – това е една от най-привлекателните страни на европейския проект. От друга страна обаче го и спъва. Трябва ли да сме притеснени във връзка с европейската идентичност? Няма ясен отговор на този въпрос. Може би има необходимост от такава, може би няма. Европейската идентичност не е самоцел. Но същото може да се каже и за националната идентичност, както и за всяка друга форма на идентичност. В крайна сметка всичко зависи от това към коя общност сме решили да се стремим. Идентификацията легитимира и стабилизира всяка една общност, била тя плод на въображението или реална общност, била тя една местна общност или европейска такава. Защо тогава темата предизвиква толкова остра полемика. Можем да се справим с тази полемика до голяма степен, ако идентич... на идентичността не се гледа като на нещо полюсно. Ако тя не се разглежда по линията на модел или или. Не бива да разглеждаме идентичността по този начин, тъй като в Европа си съжителстват много различни национални идентичности различните идентичности могат да си взаимодействат, могат взаимно да се обогатяват. Към тях може да се добави още един слой източник на идентичност, например европейската идентичност. Трябва да гледаме освен това на идентичността не като нещо, което потенциално може да бъде загубено. Трябва да гледаме на нея като на потенциален източник на ползи за всички нас. Много ви благодаря. Това бе едно почти философско изложение. Въпросът наистина е почти философски. Мисля, че чудесно го обобщихте. Идентичността не е нещо, което може да се спусне отгоре. Тя трябва да се сформира отдолу нагоре. Много важно бе, според мен, и заключението ви, а именно, че човек не е шизофреник, ако има повече от една идентичност. Освен това, идентичността не бива да се сформира чрез отграничаване от другите. Тя трябва да се развива по естествен път. Човек може, например, да се идентифицира с даден регион, или с родната си страна и едновременно с това да е европеец. Тези неща не си противоречат едно на друго. Това според мен е отрешаващо значение. Според мен идентичността до голяма степен е свързана и с понятието родина. Не знам дали сте мислил по този въпрос. В Германия Понятието родина се разглежда често като нещо устаряло и старомодно, но родината според мен е нещо много важно за хората. Хората изпитват потребност да се чувстват от дома си някъде. Било то в родното си село, в родния си град или в семейството си. Те могат да се чувстват у дома си в родното си село, родния си град, семейството си. Могат да се чувстват обаче от дома си и в Европа, и в света. Тези неща също не си противоречат едно на друго. Отъждествяването с демократични ценности и демократични процедури по модела на Хабермас е нещо много абстрактно от друга страна. Идентичността е свързана и с много силни чувства и емоции. Нещо, което не се нрави на мнозина. Не винаги може да се даде рационално обяснение на сформирането на идентичност, на това защо човек се отъждествява с нещо или не. Затова и отъждествяването с демократични процедури е нещо доста елитарно, към което не би следвало, според мен, да се стремим в Европейския съюз. Не би следвало да се стремим към нещо толкова елитарно и абстрактно. Спряхте се и на въпроса за образованието, за ключовата роля на образованието по отношение на идентичността. На образованието се пада задачата да разясни, че идентичността не е нищо ексклюзивно, че тя не се сформира като се отграничаваме от другите или от онова, което е по-различно от нас. Образованието трябва да разясни, че може различни идентичности да съжителстват съвсем мирно. Мисля, че проучването може да е източник на много полезни поводи за размисъл. В ежедневната си работа често се сблъскваме с понятието европейска идентичност. Това е повод за спорове помежду ни, спорове за същността на тази европейска идентичност. Мисля, че и в това отношение проучването ви ще ни е полезно. Вероятно може до някъде да ни предложи ориентири по отношение на това понятие, което на моменти се възприема силно емоционално. Господин Матиус, имате думата. Моля да сте съвсем кратък. Um, I... Както знаете, аз е, живея в страна, която ще напусне Европейския съюз след е, две години. И аз също имам такива застъпващи се идентичности. Аз съм англичан, англичанин, британец и европеец. Но има други страни извън Европа, чиято култура и чието политически институции примерно в Канада, Мексико и така нататък, където имат подобни случаи. Искам да попитам до каква степен европейската идентичност, която, както е чувства човек, зависи от това къде живее в Европейския съюз е, или в страните, в европейски страни, които не са част от Европейския съюз, или страни, трети страни, които имат културен афинитет, изпитват културен афинитет към а, Европа. Господин Маринов. Ако това беше академичен дебат, ако бяхме в един университет, или ако беше докторска теза, а, бих препоръчал на комисията да присъди докторската степен. А, чудесно проучване, интересни случаи описани. Карл Шмидт току-що бе цитиран и други уместни цитати, Хабермас и редица други. Но ние не сме в университет, ние сме в Европейският парламент и съм удивен, че нашият нов член току-що попита въпрос, който бих искал да формулирам по политически начин – ако аз водя политически дебат, какво ще правя с някой, който ми казва обичам Европа и обичам европейската култура, но презирам Европейският съюз. Това е политическият ми проблем. Така че в известен смисъл трябва да кажа, не знам какъв е, каква е политическата цел на вашия подход. Дали защитата на европейската идентичност или защита на Европейския съюз? Ако става дума за защита на Европейския съюз, бих искал да знам а, какво трябва да направим, за да защитаваме съюза. А, почти цитирам Абрахам Линкълн тук. А, съюзът е важен, защото иначе винаги можем да запазим европейската си идентичност и дори да твърдим, че Европейският съюз е пречка за развиване на европейска идентичност и това би бил един много силен аргумент. Тоест защитаването на съюза, ако искаме да формулираме такава политическа цел, е нещо различно. И искам да ви поздравя за това, че сте преодолели нещо, което, а, с което сме се сблъсквали много пъти. А, отървали сте се от концептуалните рамки на страна нацията, нация. А това е едно добро начало и ако мога да направя и едно а, предложение, може би преодоляването на историята, което вие споменахте, преодоляването, а, не става дума за не става дума за незнание, става дума за съзнателно интелектуално усилие. До това, този заключение стигнах, като а, четах а, а, вашия текст. Не, той не е почти философски, той е философски текст. Вероятно, това е така. Маркус. Имате думата, но моля съвсем накратко. А пред самите Молтофор. Присъединявам се към оценката, която правите във вашето проучване. Мисля, че тази оценка е много интересна. Библиографията, която е приложена, също е много интересна. И а, е, повдигате някои интересни, стимулиращи въпроси ако, идентифицирам, ако Европа, ако аз идентифицирам с Европа като общност на споделени ценности, мисля, че това е ключов елемент от методологията за развиване на европейската идентичност. Защото тези две общности, Европа и Европейския съюз могат да бъдат да имат някаква собствена културна идентичност. Вие говорите за споделени ценности обаче. Споменавате ценностите, но не казвате какви са тези ценности. Аз не искам да ми дадете някакъв списък на тези ценности, но сърцевината на тези ценности се основава не само на историята, която е преживявана различно, преживяна различно от различните европейски народи. В резултат на различни промени в менталитета в различни части на Европа. Обаче сърцевината на тези европейски ценности се корени не в културната памет, а в полуките, които можем да извлечем от а, тази историческа памет. Тоест става дума за едно многообразие от идентичности. И се опитваме да превърнем това многообразие в мирно съвместно съществуване между страни, които не винаги комуникират помежду си. И е, това, което предлагате е нещо като пътна карта, е, основано на образованието, в светлината на това, което казах преди това, каква според вас ще бъде ролята на думът на европейската история? Няма ли той да допринесе за обогатяване на подходът, който предлагате? На... Маркус. Благодаря за вашите коментари, благодаря за въпросите. Ще направя усилие да им отговоря колкото може по-точно и по-бързо. Много интересен е въпросът за перцепцията на идентичността и диаспората. Разбираме, е, има, има понятие ситуационна идентичност която се корени не само в това откъде идвате, а къде сте в момента също така. Примерно може да сте е, британец, ако, ако отидете ако отидете в, в, е, е, в Шотландия, ще чувствате повече по-англичани, ако отидете в Европа, повече британец, ако отидете в Азия, повече европеец. Значи, тази перцептивна идентичност е различна но идентичността е нещо много лично, но съгласен съм с вас, че възприемането на това, което ви прави Европа европейска и какво е, значи европейско днес, зависи а, до голяма степен от това къде се намирате. Господин Маринов, а, радвам се, че от академна, академична гледна точка смятате, че изследването е, проучването е е, добро, че го харесвате. Но колкото от неговите цели трябва да ви разочаровам. Е, е, целта на поручването е много скромна. Защитаване на европейската идентичност като стигнем до разбирането, че идентичността не е нещо ексклюзивно и че идентичността сама по себе си не е нещо лошо. Тя е свързана, то е свързано с общността. Значи не, не е моя задача била да защитавам Европейски, Европа и Европейския съюз, това е задача на политиците. По-скоро бих искал да подготвя почвата за един дебат – споделяйки някои философски възгледи за какво, това какво може да бъде европейската идентичност и какви са пречките пред нейното развитие. Може би в текста личи, че Европ... защитаваме Европейския съюз в известен смисъл, тъй като има някои програми, примерно Еразъм, които допринасят за тази европейска идентичност. И ако това, което те дават, може би ще насърчи подкрепата за Европейския съюз. трябва да кажа, че още в самото начало не съм имал за цел да защитавам Европейският съюз, макар и това да би било много интересен подход, госпожа Костас. Благодаря за вашите коментари. Ще отговоря на последния ви въпрос за дома на Европейската история. Разбирам от колегите, които са създатели на, тази, на този дом на европейската култура, че това, което те са постигнали е значимо. Тъй като много трудно е да се опитате да представите европейската история в една сграда и то по начин, с който да не обидите голям брой хора. Знам, че има някои, които няма да подкрепят този проект, няма да са доволни от него, но като историк, като а, човек, а, чиято работа е а, на политическата наука, мога да кажа, че национализма, империализма, а, а, колониализма не са представени. А, а, успели са обаче да представят историята от различни ъгли, т.е. да покажат различен поглед към нея. А, историята може да бъде тълкувана, разбира се, по различен начин. Благодаря. Много ви благодаря. би трябвало да препоръчаме и на колегите, които не бяха днес тук, да се запознаят с проучването, тъй като то ще ни е полезно за по-нататъчната ни работа. Още веднъж ви благодаря за това проучване. Надявам се, че сте работил с удоволствие не само в тематичния отдел. Надявам се, че ще ви доставя удоволствие сега и практическата работа в секретарията на Комисията по култура, която няма много общо с философските въпроси. Още веднъж ви благодаря за проучването, благодаря ви, че ни го представихте. Преди да закрия официално заседанието ни, нека ви кажа, че следващото ни заседание ще е на 4 септември между 15 и 18.30 часа. Преди да ви пожелая прекрасно лято, Нека също кажа, че се надявам, че ще успеете поне малко да си починете и че през септември ще бъдете отново тук, заредени с нова енергия. В 17.30 часа ще продължим тук в тази зала с заседанието на координаторите. Моля политическите съветници да уведомят координаторите, че трябва да са тук точно в 17.30, тъй като ни предстои доста работа. Всички останали са свободни, поне Комисията по култура от днес официално е в лятна вакансия. Ще се видим през